Моля, вземете си местата, колеги. Знам, че нямаме толкова много точки от дневния ред, като вчера, но сме длъжни да преминем към гласуването. So I will start with some announcements. Започвам с няколко съобщения. Протокол от вчерашното заседание и всички необходими документи са на ваше разположение. Имате ли възражения? Не. В такъв случай протоколът се смята за прият. Писмена декларация 2 черта 2010, представена от госпожа Маковей, господин Бозотил, Ана Гомеш и Бас Данс по отношение на усилията на Европейския съюз за борба с корупцията е подписана от повечето депутати. Тази писмена декларация, съгласно член 123, ще бъде предадена на всички, към които е адресиране, ще бъде публикувана заедно с имената на всички, които са я подписали. На... Като текстът ще бъде предоставен за одобрение на 18 май 2010 е, година. Госпожа Макове иска думата по процедурен въпрос. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря много на колегите, които подписаха и подкрепиха тази декларация. Искам също така да използвам тази възможност да призова комисията и съвета да създадат солиден, силен механизъм за наблюдение и борба с корупцията в Европейския съюз, преди да стане твърде късно. Благодаря. Thank you. Благодаря. А сега Гласуваме по първия доклад. Доклада на господин Мендес Давиго, по решението да не се свиква конвент за преразглеждане на договорите по отношение на преходните мерки за състава на Европейския парламент.